I think we can start. Please sit down. Ако обичате да вземете местата си, за да можем да започнем, приветствам ви с добре дошли на нашето последно заседание на Комисията по транспорт за тази година. Уважаеми дами и господа, преминаваме към първа точка, приемане на дневния ред. Знаете, че пакета за авиацията е отложен. Господин Теличка може да каже нещо по въпроса. Това е единствената промяна, иначе можем да приемем дневния ред. И сега давам думата на господин Теличка по, дум, по темата за авиацията. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко уточнения, защото бяха изпратени няколко имейла през последните дни и искам да уточня някои неща. Доколкото си спомняте, както предложих и нещо, което подкрепих докладчиците в Сянка, да имам един сбит, структуриран доклад, който да разглежда основните акценти в стратегията за въздухоплаването и да се попълнят някои празноти. Това беше посочено от самото начало и се радвам, че докладчиците в Сянка ме подкрепиха. Искам да им благодаря за работата, която беше много добра, много бърза е, всеки въпрос е, е разгледан в доклада в рамките на един параграф, е, така че няма прекомерно раздуване на други въпроси. Това постигнахме. Освен това, направих нещо, което съответства на процедурния правилник – а не само защото секретарията ми го е казала. Аз съм си написала домашното, консултирах се, за да видя какви са правилата. И тук сме е, създали едно становище. Е, тук имаме становище на ИМКО, което е с 35 точки и 5 е, страници. Точно толкова точки, колкото е и моя доклад. Може би докладчика там не е успял да постигне съгласие с докладчиците в сянка да бъде по-збит текста. Но в нито една комисия не трябва да се прави становище, което да е също толкова дълго, колкото самия доклад, кой, което разводнява доклада. Освен това, становището на комисията ИМКО обхваща въпроси за изключителна компетенция, споделена компетенция и изключителна компетентност на а, Комисията по транспорт и туризъм. Нашата цел беше да имаме един избит документ и сме оставили на страна всички други въпроси, въпреки че с някой от тях не съм съгласен. Но всички въпроси, които са важни, са представени, за да може комисията да, да гласува по доклада. Дори успях да осигуря голямо мнозинство, което да подкрепи доклада днес. Идеята е, ако някои колеги от Тран не, не въведат изменения, попадащи в компетенциите на Комисията по заетост, е, да не го правят. Това е тяхно право. Разбира се, мога ли да предложа да гласуваме по документа? Да, защото в е, процедурния правилник, в правилника за дейността е казано, че мога да го направя. И това означава, че комисията Емпъл има възможност е, да предложи становището си за гласуване отново в пленарна зала. Така че, накратко, без да навлизам в подробности и благодарение на доброто сътрудничество с секретарията, всяка точка, всяко правило в правилника за дейността е спазено. Искахме доклада да е последователен, сбит, за да може да го гласуваме следващата седем и, седмица и до година комисията да направи някои предложения по въпроси, за които става дума в стратегията. Доколкото разбрах, няма така да протекат нещата. В крайна сметка ще се гласува по доклада през февруари месец. Ще загубим още време. И ще, пре, ще премахнем всичко свързано с изключителната компетенция на МПЛ, но в правилника за дейността може да се гласува по споделена компетентност. Жалко е, че не посветихме достатъчно време на този въпрос и отложихме гласуването. Но предвид ситуацията, и това, че в пленарна зала преди коледа е периода. Ще ви помоля следващата седмица да имаме кратко заседание на нашата комисия, за да може да спазим графика за гласуване в, пленарна зала. Разбира се, господин председател, решението е ваше, но исках да представя какво сме постигнали до тук, да кажа, че голямата част от политическите групи го подкрепят и сме спазили изцяло правилника за дейността. В бъдеще ми се иска да избегнем ситуация, при която да се повтаря като тази, където има 35 компромисни изменения и се прави по един доклад становище, което е също толкова дълго, колкото самия доклад за да се спази съдържанието на комисията МПЛ. Благодаря. Благодаря. Да, формалният аргумент а, е разбираем, а, че измененията трябва да се обработват и отнема толкова време, колкото за написването на самия доклад. Вие сте готов а, да постигнете съгласие съвместно с докладчика и следващата седмица да можем да гласуваме. Ако това, дали това ще е възможно и кога ще е възможно, ще го обсъдим следващата седмица по време на заседанието на координаторите. Е, сега преминаваме към гласуването. Logistik in der EU und Multi логистика в ЕСА и мултимодален транспорт в новите коридори на ТНТ. Е, доклад по собствена инициатива на Инесела Сендер. Първо да проверим дали всички устройства за гласуване функционират както трябва. Моля, гласувайте. Ако нямате, кара, ако нямате карта, ще си го отбележим и когато върви гласуването, аз ще ви поглеждам. Warte mal, welche, diese ist es, ne? Schließe. Край на гласуването. Всичко е наред. Параграф 1. Първи параграф, 25-то изменение. Да, казах, логистика в ЕСИ, мултимодален транспорт, новите коридори на ТНТ. Доклад по собствена инициатива, 25-то изменение. Кой е за? Против? Нека да проверя. Моля, гласувайте. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 19 са за, 22 са против. Отхвърля се. Джеки Фостер... Джеки Фостер няма карта за това. Благодаря, че се поинтересувахте. Въпросът вече е изяснен. 26-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 27 за. Против? Въздържали се? Приема се. 28 за. Против?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 По 58 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 22 са за, 20 са против, приема се. 59 за, против, приема се. 60 с устно изменение. Няма възражение срещу устното изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за,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 15 са против, въздържали се. Да проверим електронно гласуване по МВ-15. Край на гласуването. 22 за, 32 против, няма въздържали се, отхвърля се. Компромис 12. 12 компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-14 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се да проверим по 150-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Джеки. 21 гласа за, 21 против, 3 са се въздържали, отхвърля се. 145 за, Ja. 145 dafür. 145 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. МВ10 за, против, въздържали се, приема се. МВ8 за, против, въздържали се, приема се. МВ20 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-21 за, против, въздържали се. Да проверим по 21 на МВ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Джеки. 23 са за, 22 са против. Няма въздържали се. Приема се. 22 на МВ за, против въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 10 за, против, въздържали се, приема се. МВ9 за, против, въздържали се, да проверим. МВ9, моля гласувайте. Край на гласуването. 22 са за, 17 са против, 5 са въздържали, приема се. 155 Сам. Против, въздържали се. Също не мога да преценя. Моля електронно гласуване по 155-то. Край на гласуването. 25 dafür. 25 има са за, 17 са против, 3 въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ 3 за. Против въздържали се, приема се. МВ7 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ13 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 176-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17А за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-17 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 182 за. Против въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 200 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 със устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се да проверим. 202, моля гласувайте. Край на гласуването. 22 са за, 23 са против, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 203 да проверим добре, моля гласувайте. Край на гласуването. 32 са за, 13 против, няма въздържали се, приема се. 19 компромис, за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис, за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се. Да проверим 12-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 25 има против, отхвърля се. 13-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се mv 18 разделно гласуваме. първата част, за, против, въздържали се, приема се, втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се, второ за, против, въздържали се да проверим по второто изменение. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Джеки. 21 гласа за, 21 против, 3 въздържали се, отхвърля се. Изменение трето за, против, въздържали се. Трябва да проверим отново. Трето изменение. Моля, гласувайте. Изкъшлосен. Край на гласуването.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 за докладчика. Which one? Van der Kamp. That is Van der Kamp. Okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung. Следващото изменение е свързано с пакета за железопътния транспорт. Докладчик е Вим Ван де Камп. Проекто препоръка за второ четене. Става въпрос за отваряне на пазара за ам, услугите за превоз на пътници в рамките на вътрешния пазар. Ага. Това е добър, не? Alles klar? Der Bericht Wim van de Kamp. И така, първо и второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Пето изменение за? Против? Въздържали се? Да проверим. Пето изменение. Пето. По пето. Моля гласувайте. Край на гласуването. Jackie, 19 dafür, 26 dagegen, keine Enthaltung. 19 е, е, за, 26 против, отхвърля се. Шесто изменение. Шесто и седмо заедно. All together. 6 and 7, yeah. Шесто и седмо се гласуват заедно. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Трето и четвърто. Кой е за? Против? Приемат се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 30 гласа за, 15 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика, поздравление за господин Ван Декамп. So, nächste ist сега е доклада на Сасоли за управлението. Първо и второ. Първо и второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо. За? против, въздържали се, приемат се. Девето. Да проверим ли искате? Три, трето, четвърто, пето, шест, седми и осмо. Добре, ще проверим. Моли, гласувайте по тези изменения. Is geschlossen. Край на гласуването. 25 гласа за, 20 против, няма въздържали се, приема се. Приемат се тези изменения. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Final vote, Sassoli report окончателно гласуване по доклада с Соли. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Джеки. 31 гласа за, 14 против, няма въздържали се. Приема се поздравление за господин Сасоли. Jetzt der Bericht. Докладът на Кюльонен. Rules for the normalization of the accounts of railway undertakings. Общите правила за нормализиране на счетоводните сметни железопътните предприятия. Само едно гласуване има, само окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 42 dafür. 42 гласа за, 3 гласа против. С голямо мнозинство докладът на госпожа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 И сега преминаваме към доклада на Карима Дели. Компоненти от отделни възли, предназначени за такива превозни средства. Моля. Благодаря, господин председателю. Преди да преминем към гласуването, искам да кажа нещо за протокола последните изменения дойдоха или бяха одобрени петък вечерта и днес са разпространени от секретарията. Днес разбрахме за тях, не можахме да ги проучим в подробност. Искам да ви кажа в бъдеще, е добре да се даде повече време за изготвяне на компромисите, за постигането на съгласие, за, за да сме наясно всички за какво става въпрос. В този случай не. Да, е, трябва да кажем, че ние пропчищаме качеството пред бързината. Винаги имаме възможност и да отложим процедурата, въпреки че е сложно. Приемаме това, което казвате и в бъдеще ще следим за това информацията да стига възможно най-бързо до политическата група и да това да не става в петъка. В неделя така или иначе никой не работи. Преминаваме към доклада на Карима Дели. 101 изменение. Кой е за? против. Още веднъж кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 102 за. А искате 101 да го проверим? Добре. Моля, гласувайте. Какво ли не проверихме вече? 101. 37 гласа за, 8 против, няма въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се. Да проверим. 103 моля гласувайте. 130 geschlossen. Край на гласуването. 26 гласа за, 17 против, 1 въздържава се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се. Да проверим. 106 моля гласувайте. 106 е Край на гласуването. Въздържате ли се? 22 гласа, 22 са за, 23 са против, отхвърля се. 107 за, против. Въздържали се, приема се. Да проверим. 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 ма са за, 22 ма против, няма въздържали се, отхвърля се. Моля ви всички да вдигате е, ръка, иначе става хаос. 108 за, против. Да проверим. 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, да проверим. 13 моля гласувайте по 13-то изменение. Край на гласуването. 19 за, 22 гласа против, 3 въздържали се, 3 въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис. Добре, по 144-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 гласа за, 33 гласа против, няма въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Да проверим 21, 21 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 21 гласа против, няма въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Да проверим. По 28, моля гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, 20 1 против, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 и 183 за, против, въздържали се, приемат се. 184 за, против, въздържали се, приема се. Добре, по 184 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 гласа за, 18 против, няма въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, да проверим. 194, моля гласувайте. Край на гласуването. Джеки, Джеки, 27 за, 17 против, приема се, няма въздържали се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение не отпада. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201. 190, а, по 198 електронно гласуване. По 198 край на гласуването. 15 гласа за, 29 гласа против, няма въздържали се, отхвърля се 201 за, против, въздържали се да проверим по 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 гласа за, 19 против, няма въздържали се. Приема се пети компромис за, против, въздържали се. Приема се. 219 за, против, въздържали се да проверим. 219. Край на гласуването. 19 гласа за, 25 против, е, няма въздържали се, отхвърля се 222, 223 за, против, въздържали се, отхвърлят се 224 за, против, въздържали се, приема се 225 за, против, въздържали се, да проверим 225 моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 с против, 12 са, са 12 против, няма въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим 40-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 гласа за, 14 против. Няма въздържали се. Приема се. 229 за, против. Въздържали се. Нека да проверим 229-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 22 гласа против, няма въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 и 232 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 дафюр. 233 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Моля гласувайте по 236. Geschlossen. Джеки? Край на гласуването. Джаки? Двадесет за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 235 за. Отпада. 42 за. Против. Проверка по 42 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 15 против, няма въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 240 и 241 заедно за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, проверка по изменение 43, моля гласувайте. Ist geschlossen. Край на гласуването. 21 за, 23 против, няма въздържали се, отхвърля се. 6 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 25-1 за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 44 и 271 заедно за, против, въздържали се, проверка по 44 и 271, моля гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 13 против, няма въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, проверка по 272, моля гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 18 против, няма въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Проверка по компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 19 против, въздържали се няма, приема се. 297298 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, проверка по 304, моля гласувайте. Is geschlossen. Край на гласуването. 28 за, 13 против, няма въздържали се, приема се. 319 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Триста Това е ясно. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за и 323 за, против, въздържали се, проверка по 322 и 323. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 21 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 3, 2, 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 2, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 2, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327, 328 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, проверка по 52 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 19 против, няма въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се. Проверка по 330 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 344 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за. Против. Проверка по 56-то изменение. Моля, гласувайте. Изгешлосен. Край на гласуването. 21 за, 19 против, няма въздържали се, приема се. 57 изменение за, против. 57 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 16 против, няма въздържали се, приема се. 58 и 5 1 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 353 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 357 за. Против. Въздържали се. Приема се. 359 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 358 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360 за против, въздържали се. Проверка по 360. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 19 против, въздържали се няма, приема се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394 с устното изменение за, против. Проверка по 394. Моля, гласувайте. Джаки. Край на гласуването. 26 за, 17 против, въздържали се няма, приема се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 396 за, против, въздържали се, проверка по 396. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 23 против, въздържали се няма, отхвърля се. 397 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, проверка по изменение 60, моля гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 23 против, въздържали се няма, отхвърля се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 435 за, Извинете, проверка. По 64-то, това ли искате? 64, моля гласувайте. Край на гласуването. 13 за, 27 против, 2 ма въздържали се. С малко мнозинство отхвърля се. 4-3-5 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, против, въздържали се. Проверка по 436. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 18 против, въздържали се няма, приема се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се. Проверка по 68 изменение. Моля, гласувайте. Изгефлосен. Край на гласуването. 18 за, 25 против, въздържали се няма, отхвърля се. 4-4-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-4-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-4-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-4-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-4-9 и 450 за, против, въздържали се, отхвърля се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се. 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. 480 за, против, въздържали се, отхвърля се. 491 за, против, въздържали се, приема се. 494 за, против, въздържали се, проверка по 494, моля гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 20 против, въздържали се няма, приема се. 495 за, против, въздържали се, проверка по 495, моля гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 8 против, въздържали се няма, приема се с голямо мнозинство. 502 за. Приема се. 514 за, против, въздържали се проверка по 514. Моля гласовите. Джаки. По 514. Край на гласуването. 17 за, 26 против, въздържали се няма, отхвърля се. 515 за, против, въздържали се, приема се. 516 за, против, въздържали се, проверка по 516, моля гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 15 против, въздържали се няма, приема се. 518 за, против, въздържали се, отхвърля се. 520 за, против, въздържали се, приема се. 522 за, против, въздържали се, приема се. 523 за, против, въздържали се, приема се. 527 за, против, въздържали се, отхвърля се. 532 за,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 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7-1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за. Против. Въздържали се. Проверка по второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 22 против, въздържали се няма, отхвърля се. 3 измен... за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за. Извинете, не. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-3 за, против, въздържали се. 73. Проверка по електронен път. Моля гласовите. Край на гласуването. 14 за, 29 против, въздържали се няма, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7-5 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, не виждам добре, проверка по електронен път, девето изменение, моля да гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 21 против, въздържали се няма, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против. Проверка по 10 изменение. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се. Не виждам добре, така че проверка по 99-то. Край на гласуването. 21 за, 21 против, въздържали се няма, отхвърля се. Изменение 100. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст поименно. А, не, нормално. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 6 против, 1 въздържал се. Приема се поздравления на госпожа Карима Дали kleinen Moment Pause machen bis 16.30 Uhr. Wir unterbrechen kurz, bis die Kommissarin. Ще направим кратко прекъсване, докато дойде госпожа комисарият. Може да пиете по едно кафе и да си свършите някоя работа. I think we can start. Please take a seat. Моля ви да заемете местата си. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред дискусията с нашият комисар госпожа Булц. Добре дошла тук сред нас. Госпожа Булц ще ни представи работната програма на Европейската комисия за 2017. След това ще имаме дискусия, свързана с общата политика в областта на транспорта. Искаме да се приближим към нашите цели, свързани с транспорта. Трябва ем, да бъде опазена околната среда, да се спрат измененията в климата, да се ем, запази доверието в Европейския съюз. Много неща са направени в областта на железопътния транспорт, относно пристанищата, сигурността на летищата и така нататък. Но има законодателство, което все още липсва в някои области. При няколко години беше обявен пакета за, пътни, за сухопътния транспорт. Правата на пътниците. В ЖП транспорта също не са окончателно изготвени и така, както и а, много неща, свързани с въздухоплаването ни, липсват. Радвам се, че сте тук сред нас и с нетърпение очакваме вашето изказване. Моля, имате думата. Господин председател, уважаеми колеги, за шести път през последните 12 месеца присъствам на заседание на Комисията по транспорта и това е извън двустранните срещи, които провеждаме с председателите на комисии, които са допълнително. За мен е истинско удоволствие да бъда отново тук, сред вас и най-вече да ви запозная с някои важни въпроси, които ще ни вълнуват през следващата 2017 година. Вие ще бъдете доста заети и се надявам, че след днешната ни дискусия ще се почувствате именно така. Преди да продължа, искам да кажа честит рожден ден на нашия колега Исмаил Ертук. I must excuse, I didn't do that. Аз съжалявам, че не се сетих да го направя и аз. Декември често дава възможност да, да се направи равносметка на постигнатото през годината. Действително, през 2016 беше постигнато много. Искам да се спра само на някои важни досиета. Приключихме трудните преговори по четвъртият пакет за железопасните услуги, както и по пристанищата. Благодаря за днешното гласуване. Това ми дава увереност, че ще има добро прилагане. Освен четвъртия ЖП пакет и пристанищните услуги, аз ще разчитам на вас и по приключването следващата седмица в Стра... Страсбург на авиационната стратегия. Ние започнахме вече преговори с основните партньори но днес бих искала да се насоча по-скоро към бъдещето и накратко ще се спра на дневния ред, предвиден за 2017 година. Първо, стратегията за интелигентна транспортна система. Тази стратегия беше приета на ниво Европейска комисия миналата сряда. Бихме искали първите свързани автомобили да станат реалност по нашите пътища в скоро време. И стратегията цели да ускори този процес. Изключително важно е инфраструктурата, автомобилите трябва да се взаимодействат по-добре до 2300 година. Така ще се намали, намалят разходите ще бъдат по-добре интегрирани бъдещите свързани автомобили в системата. Основните цели на стратегията да се избегне фрагментиране на вътрешния пазар, да имаме още приоритети, да използваме разнообразни комуникационни технологии, да се справим с проблемите свързани с сигурността и защитата на данните, да създадем правна а, уредба, която е на нужното ниво и е да си сътрудничим на международно равнище. Освен това, трябва да се създаде и сигурно за чуждестранните инвеститори, да се създадат условия за реализирането на научно-изследователски и развойни проекти, както и да имаме засилено сътрудничество на международно ниво в рамките на Г7, например. Миналия септември аз представих новата ни стратегия за ниски емисии някои ме попитаха кога ще приложим всичко това. Всъщност ние започнахме да работим в тази насока, най-вече с успешното приключване на преговорите с ИКАО и Международната морска организация. На следващата година ще е повратен момент, в писмото на председателя Юнкер се отдава приоритет на два основни приоритета, които са в моя ресор. Първо, разглеж... преразглеждане на проса за евровинетката и второ, директивите, свързани с Европейска услуга за електронни толове и ETS. Ще се прилагат принципите на потребителят плаща, на замърсителят плаща при определенето на таксите в рамките на стратегията за ниски емисии при мобилността се предвижда преразглеждане на директивата за комбинирания транспорт, също и нови правила за функционирането на пазара на автобусни услуги и преразглеждане също на директивата за чисти превозни средства. Третата тема, която ще бъде на вашето внимание, е свързана с, с други инициативи в сухопътния транспорт. Ние ще обърнем внимание на други проблеми, свързани с вътрешния пазар на сухопътния транспорт. Например, преразглеждане на правилата за достъп до транспортния пазар, по сухопътната мрежа. Второ, подобряване на социалното законодателство в сухопътния транспорт, подобряване на пътната безопасност, подобряване на безопасността на пътната инфраструктура и на тунелите. Позволете ми сега да се спре и на морския транспорт. Следващата година ще бъде посветена на морския транспорт и ще имаме разнообразни мероприятия, срещи, семинари, конференции и бих искала да бъдат прияти новата инициатива по съоръженията, пристанищните съоръжения за приемане до първото три месече на 2017 година. Също в работната програма на комисията сме предвидели при разглеждане на кодекса за малките пътнически кораби ще има специални а, прояви, свързани с морския транспорт през тази година на морския транспорт, за да видим а, какви са пропуските и за да може да се използва този тип транспорт в а, пълна степен за намирането на мултимодални решения. Следващата тема е свързана с въздухоплаването. Прилагането на стратегията в тази сфера също ще е важно досие, което ще е досие, по което ще работим. Ще продължим преговорите в тази област с трети страни. Също ще се приеме и предложението на комисията, свързано с нелоялните практики. Що се отнася до железопътния транспорт, през второто тримесечие на 2017 ще предложим преразглеждане на регламента за правата на пътниците, използващи ЖП транспорта. В заключение, както виждате, за 2017 година се очертава да бъдем доста заети. Изключително важно ще е за трите европейски институции, за парламента, за съвета и за комисията, да работят конструктивно, съвместно, за да гарантират добри резултати през 2019 година. Аз разчитам на тясното сътрудничество с вас и активната ви подкрепа, за да покажем, че Европейския съюз може да постига резултати, ако работим заедно. Това не означава, че винаги ще сме съгласни едни с други, но очаквам да имаме конструктивен диалог с солидни аргументи и с основна цел постигането на резултати. Искам да ви благодаря и очаквам вашите въпроси. Благодаря ви много. Благодаря ви за вашите уводни слова. Има много въпроси, които ще бъдат отправени към вас. Първо давам думата на координаторите, първо на Вин Ван де Камп. По три минути на всеки координатор, тъй като сме притиснати от времето. Господин председателю, благодаря ви много. Благодаря на госпожа Булс за това, че беше кратка в уводните си слова. Следващата година има много сериозни теми, с които ще се занимаете, което е чудесно. Относно автономните коли и срока до 2019 година ми се струва доста амбициозен и доста оптимистичен, но политиците без оптимизъм не са за никъде и за това ви желая много успех. Относно пакета за намаляването на емисиите и инициативата свързана с шосения транспорт. Добре е да се придържате към заложения график. Инициативите свързани с сухопутния транспорт много често се обявяват, но много често биват и прекъсвани. И от 1 януари започва втората втората част от нашия мандат и трябва да говорим вече за планирането с вас. Говорим и за изпълнението. Много държави членки обаче изостават с целите, свързани с изпълнението и комисията има важната задача да подобри изпълнението. Counts up to three minutes. Казахте 3 минути, значи мога да продължа. И така, пропуснах инвестициите. Трябва да сме честни, че коридорите ТНТ и както и ЕФСИ и СЕФ водят до по-голяма заетост, което ще е добре за много хора, най-вече за младите трябва да се продължат действията в тази насока. имам въпрос, свързан с връзките ни с Китай. Знаем, че не вървят гладко отношенията с Китай. В същото време има безпокойство, свързано с инвестициите в Китай и а, инвестициите на Китай в източна и централна Европа. Когато говорим за равнопоставени правила и вътрешен пазар, а, да, китайците са добре дошли, но от, що се отнася до изграждането на метро и железници, трябва много да се внимава. Искам да знам вие какво мислите в тази насока и как смятате да реагирате. Не става въпрос за протекционизъм, става въпрос за справедливо разпределяне на самия пазар. Нещо, което не е във вашия ресор – а, нещо свързано с Боинг и Airbus. А, тема, която трябва да привлече вниманието. Има спор между тези две компании. А, може би е добре да видим как ще се развият нещата в тази насока. Благодаря ви. Благодаря. По-късно включихме отчитането на времето. сега следващия оратор, господин Артук. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване. Преминавам към моите въпроси. Ще ми позволите още веднъж да се спра на темата за въвеждането на такси по германските автобани. Вашите служби не бяха включени в процеса на взимането на решение. Съвсем открито ще ви кажа, че начинът по който протекоха нещата чрез господин Юркен, а, разговор с госпожа Меркел и така нататък. всичко това не доведе до постигането на целите, които бяха заложени от господин Юнкер и не на последно място тази свързана с прозрачността и това да а, бъдат въодушевени повече граждани да подкрепят Европейския съюз. Може да ви кажете на вашия шеф, че подходът му не е правилен и че не е, това, кое, не е свързано с това, което той обещава в началото. Преминавам към следващ тема, свързана с сухопътния транспорт и с автономните автомобили. Какво точно планира комисията конкретно следващата година? Знаете, че аз проявявам интерес към тази тема. В Германия БМВ обяви, че през 2017 в Мюнхен ще има пробни ам, пробни такива автономни автомобили, ще има пробни пробези. Относно електроавтомобилите, европейската индустрия изостава с двигателите за електромобилите. Економическия министр в Германия отправи призив към Европа да състави европейско, да основе европейско предприятие. Какво смята комисията по този въпрос относно въздухоплаването? Споменахте различните регламенти, но ни липсва конкретен срок. Знаем, че в комисията а, изпитате затруднения, свързани с по-доброто законотворчество, но независимо кой отговаря в комисията, сроковете са ограничени и всички чакат да се предприемат някакви действия, най-вече, защото от нас за регламент 886, но и регламента свързан с собствеността и контрола 1008. И ем, очакваме от вас да има някаква реакция ем, и ем, дали можем в рамките на този законодателен мандат да очакваме някакви действия от ваша страна. Джеки Фостер. Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Благодаря ви за предоставената информация. Интересно е да се види това, което ще предложите по-конкретно за годината на морския транспорт за нас е изключително важно в международен глобален план. Но понякога не сме на висота. Ние трябва да стимулираме развитието на морския транспорт в Европейския съюз. Що се отнася до шосейния транспорт, вие споменахте и автономните автомобили. Мисля, че това са различни неща. Публичният транспорт от една страна има различни гледни точки и частния транспорт. Бихте ли дали повече яснота? какво точно имате предвид? Дали обществения или частният модел? Що се отнася до ИКАО, това е нещо, което приветстваме. Това е едно от най-положителните неща за тази година. Но получаваме различни послания, не от ваша страна, но от други страни. Има хора, които изглежда не гледат това, което гледаме ние. Ние се надяваме целият свят да се присъедини към една обща система, която да е разбираема за всички. Но това прилича малко като случая с схемата за търговия с емисии. Има някои остатъци от система, която може да ни доведе до проблеми с конкуренцията. Но е постигнат все пак и значителен напредък. Относно авиационният пакет, ние отложихме гласуването по него, няма да навлизам в детайли, но мисля, че докладчикът свърши отлична работа и повечето сме съгласни с това, което предлага. Но когато става дума за съвместна компетентност с други парламентарни комисии, има някои трудности. Има становище на Комисията по заедостта. Председателите на комисии а, трябва да разгледат тези въпроси. Например, колко силни са позициите на водещата а, комисия по дадено а, досие. Трябва, не трябва да се насърчава засилване на влиянието на комисии, които нямат точно ресора, за който се отнася даденият доклад. Ние очакваме да получим повече детайли от ваша страна за следващата година. Госпожа Газина Майснер от името на либералите добре дошла тук сред нас. Госпожо комисар, ще започна с стратегията за интелигентни транспортни системи. Това е тема, която е много важна за бъдещето като обхваща различни видове превозни средства. Има ли достатъчно юристи, които се занимават с темата? Вие засегнахте, разбира се, бъдещите перспективи. Ако има инциденти при автономните автомобили, кой ще поема отговорността? Е, тази тема дали е залегнала достатъчно в вашата стратегия? Вие споменахте и темата за декарбонизацията с таксите, които ще се плащат за магистралите в Германия и когато тези такси отговарят на европейското законодателство да бъдат приети но е, сделката се оговаря в последния момент и всички остан, остават впечатлението, че вас не са ви питали. Вие имате ясна позиция по въпроса, че трябва да се провери дали това предложение отговаря на европейското законодателство. Ще е добре, ако вие кажете нещо по въпроса от комисията от страна на комисията има договорена сделка е, и е съгласувана със съвета по транспорта, но все пак трябва да има по-голяма прозрачност, защото ми се трудва, че някакси подходът не е правилен. Още нещо. ECMR, електронните документи за, за превоза на товари. Е, много малко се използва тази система в Европейския съюз. Дали ще има ползи за товарния пазар, за товарния транспорт в Европейския съюз? Може ли да ни кажете как ще се развият нещата за страните, които не са подписали конвенцията ТИР? относно пристанищата и обслужването на едно гише. Много малко страни са изпълнили изискванията, комисията може ли да изпрати писмо до тези страни, които не се придържат към подписаните споразумения? И относно въздухоплаването на последно място, интересуваме се от това кога а, ще се стигне до 686, кога ще стигне до годината на а, морското плаване. А, ние очакваме някак си е, да вървят нещата напред е, и е, що се отнася до правата на пасажирите в въздухоплаването, има ли нови възможности? Испанското правителство вече е в нов състав. Има ли други възможности за преговори? Може ли да направите нещо, за да се премахнат съществуващите пречки, за да можем да продължим напред? Благодаря. Петър Лункан има думата. Tack för Welcome hit, eh, Благодаря. Добре дошла, госпожа Булц. Радвам се да чуя, че каботажът е, сега получава по-виш приоритет. Каботажът е, е факт. И това убива доста привозвача националните пазари защото има нелоялна конкуренция и това се дължи на липсата на законодателство в областта на каботажа. Това, което се нарича социален дъмпинг, е проблем. Не бива да се допуска а, това да продължава. Аз съм бил международен превозвач а, и мисля, че нещата бяха по-добри, поеди да влязат в сила правилата, свързани с каботажа. Това е престъпно. Виждаме как се убиват превозвачи, компании-превозвачи. Кога считате, че ще има ново предложение за нови каботажни правила? Кога пакетът за шосейния транспорт ще ни бъде представен? Клаудия Шмидт благодаря. По минута и половина сега. Искам да се присъединя към колегите ми от Германия, които се изказаха преди мен. Беше спомената темата за ам, германската такса Маут. Директивата за евровинетките още, която трябва да бъде преработена. Трябва да кажа, че сме скептично настроени. За Германия е много важно да се даде възможност за системата да събира на такси Маут. Няма да приемем предложението в сегашния му вариант само чужденци ще трябва да плащат таксите по германските магистрали, другите ще получават средства си обратно. Мисля, че за околната среда абсолютно а, без значение дали става въпрос за автомобил с германска или австрийска регистрация, защото има значение емисиите, а, които се отделят. Ако комисията смята, че един а, германски ам, притежател на автомобил може да получи средствата си обратно за нормално. Това не е така, защото се получава дискриминация е, и предложението не е задоволително, не може да се продължава така и сега нещо положително. Поздравление за това, че сте взели предвид и дроните. Е, искам да знам как е, ще продължат нещата с дроните и е добре, ако държите нашата комисия в течение по темата. Благодаря. Люси Андерсън. Uh, добре дошла, госпожо комисар. Радвам се, че отново сте сред нас. Благодаря ви за встъпителното ви изказване. Имам два въпроса, свързани с шосейния транспорт. Радвам се, че проучванията, свързани с катастрофите и сериозни проблеми с пътната безопасност и сериозни наранявания. Има известен напредък в тази област. Знаете, че особено уязвими през зимните месеци са велосипедистите, мотористите, възрастните хора и децата. Относно Юбер, бихте ли коментирали последното дело в съда на Европейския съюз относно Юбер? дали това е електронна платформа или транспортна услуга? Испания, Франция и Ирландия читат, че е транспортна услуга, както и голяма цифрова платформа и това е свързано с законодателството, прилагано всички държави членки. В моята страна силно се разширява дейността на Юбер. Сега те имат проблеми с съдилищата, тъй като имат шофьори, които работят извънредно повече часове, отколкото трябва. Комисията в края на 2015 година трябваше да направи по-задълбочен анализ на Юбер. Господин Рике, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря, да я поздравя за работата и що се отнася до свързаните автомобили. Важно е, че имаме крайен срок за въвеждането им на английски. Английската кабина не се чува в слушалките. Сега е добре. Жалко, че не ми чухте, защото аз ви поздравих в, в началото за работата ви и за това, че сте предвидели като срок 2019 година за въвеждането на свързаните автомобили. Искам да поставя един въпрос, свързан с инвестициите в инфраструктурата. В рамките на съвместната работа FC2 сигурно е на вашето внимание – Мисли се вече за следващата работа, рамка, финансова рамка и да трябва да се предвидят различни други приходоисточници, дали не може да се разглежда и евровинетката в този контекст. Економиката на сътрудничеството изисква от комисията да предприеме регулаторни мерки – тъй като това засяга всички държави членки. Това е изключително важен въпрос за бъдещето. Платформата за колаборативната економика би бил най-добре регламентиран чрез регламента, не директива. Дитер Либрих Кох има думата. Уважаема госпожо комисар, въпросът ми е сходен на тази на Люси Андърсън. През октомври тази година комисията публикува проучване за смъртните случаи по пътищата, като се заложи цел за намаляване на а, броя на смъртните случаи. А, и точно същото искаме и а, за тежко ранените лица по пътищата. Искаме да се намали броя на лицата, които са били тежко ранени по време на пътни происшествия, като искаме като в сравнение с 2011 година се предвид 40% намаляване на дела на хората, които са пострадали тежко по време на происшествия. Благодаря, госпожо комисар. Э, кратък коментар. Той е свързан с, следната тема. Последно време се обсъждаше тази тема помежду ни, между мен и вас. Ставаше въпроса за безплатната европейска карта. Един вид абонамент се предвижда като ще може да се използва не само ЖП транспорта, но и при други видове транспорт. Това е голяма възможност за младите хора, за 18 годишните да има възможност да пътуват безплатно в Европа. Познавате със сигурност този проект на моят колега. Нашият председател и аз подкрепяме този проект. Знаем, че тази програма не засяга само вашият ресор, но а, вие подкрепихте програмата и за това ви моля да кажете няколко думи по нея. Господин Юнкер е изпрати някои послания. Господин Юнкер изпрати някои послания, свързани с тази програма. Аз ще трябва да ходя на друго заседание, но ще има кой да ми предвид това, което ще кажете по този въпрос. Е- Благодаря, господин председател. Госпожо комисара, по работната програма за следващата година искам да запитам за сериозните травни по пътищата въпросите, свързани с автомобилите, свързаните автомобили, как може да се използват технологиите за да намаляване на автомобилните происшествия, происшествия и на нараняванията. преди да се премине към следващия етап на безполотни автомобили. Така че обърнете внимание на пакета за пътна безопасност. Ние сме обсъждали многократно и въпросите свързани с авиацията. Не знаем кога ще бъде преразгледан регламент 868. Разбирам, че това е предвидено за следващата година. Относно правата на пътниците, какво още може да се направи. Искам да ви благодаря за това, че отговаряте на въпросите ни, както го направихте в Страсбург преди, за да могат да бъдат добре информирани депутатите. Ние считаме, че това са важни преговори за отварянето на авиационните услуги за външни участници. Благодаря, господин председателю. Аз също съм обезпокоен по отношение на сделката, сключена между Европейската комисия и Германия за е, таксите по магистралите, как стоят е, нещата с дискриминационните елементи в предложението. Искам да обясните защо смятате, че е, германските такси по магистралите няма да подкопаят целите за намаляване на емисиите от въглероден двуокис и на следващо място има държави членки, сред които и Нидерландия, Австрия и други страни, които са предприели правни действия срещу предложението и има изготвено прекрасно становище по въпроси. Може ли да ни ги представите как оценявате правните на действия на другите държави е, членки и това, че те искат да обжалват е, е, споразумението пред Европейския съд. Госпожа Майснер каза, че единото европейско небе е важно, както и правата на пасажирите въздухоплаването. Това са важни досиета, които все още са в ръцете на съвета. Не е ли време да се изготви план за действие по ваша инициатива? Има две елементи, които, два елемента, които могат да се вземат предвид от една страна въпроса да се реши с Гибралтар в съвета и не може ли досието за вхоплаването да бъде задействано милиарди евро се губят, милиони тонове въглероден двуокис се отделят. Не е ли време на високо дипломатическо ниво да се предприеме нещо, да се назначи специален пратеник, който да се намеси в спора? свързан с въздухоплаването в района на Гибралтар, защото така няма как да, да се продължава напред. Благодаря ви. Благодаря, Габриел Люпройс. Благодаря, госпожо Булс. Много се радвам, че сте тук сред нас толкова често и така се улеснява комуникацията ни с вас. Относно основния регламент за Яза. вие казахте, че а, трябва да се поддържат добрите практики. Колегата спомена регламента 708. А, в регламента от, в комисията отхвърлихме предложенията за язване, Ние искаме да има а, една изрядна процедура и останалите политически партии виждат проблем в самото предложение и това трябва да бъде взето предвид. Следващия оратор. Благодаря, госпожо комисар, за ам, ам, вашето участие в нашата дискусия. Присъединявам се към колегите, които изказаха по темата за м, таксите по магистралите Предложението не среща разбирането на участниците в движението. Имам два въпроса, свързани с правата на пасажирите и за това, че ще има нови права, свързани с пасажирите в ЖП транспорта. В Гибралтар няма ЖП транспорт и се надявам, че ще можем да напреднем по-бързо. Има ли ам, планове за това да се ам, хармонизират а, отделните видове транспорт? Предвиждате ли а, някакви м, правила, свързани с а, еднакви а, възможности за всички? друг въпрос, свързан с конкуренцията в областта на ЖП транспорта. Относно инвестициите от Китай, има опасност е, да не знаем по какъв начин се разглежда това досие. Дали вие в качеството си на комисар по транспорта сте обхваната, участвате в разглеждането на това досие. Благодаря, Даниела Юто. Sì, grazie Presidente, grazie Commissaria, sono qui. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар. Благодаря, че сте с нас тази вечер. Относно преговорите с трети страни в областта на въздухоплаването, искам да повторя някои от основните принципи, които споменахме и в Страсбург преди две седмици а именно социалните права на работещите и конкуренцията. В Италия в пресата имаше е, много коментари по тези въпроси. И когато говорим за страни, които използват е, средства от трети страни, има отрицателни последици Както Италия е такава страна, но не само. Така че е необходимо да контролираме пазара по-добре, за да имаме по-добре обмислени процедури по даване на лиценз. И въпросът ми е как възнамерявате да проследявате инвестиции от европейски предприятия в трети страни, конкретно в сектора на въздухоплаването? защото е напълно необходимо да защитаваме нашата индустрия, за да не се разпадне тя, да не бъде фрагментирана. Необходими са ни защитнически механизми предвид ситуацията, особено предвид чужестранната конкуренция. Следващия оратор. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз също много се радвам, че сте тук с нас днес. Вие сте били е, с нас само 6 пъти. Мисля, че е добре да идвате по-често. Относно 1072 и шосейния транспорт, знаем, че механизмите в държавите членки не гарантират мониторинг на изпълнението на разпоредбите. И в резултат от това някои държави и членки са създали нова протекционистка система. Тоест, отделни държави членки са предприели мерки, които имат отрицателен ефект върху транспортните средства в други държави членки. Така че мисля, че е необходима хармонизация, за да отидем по-добре, по-отвъд този едностранен е, подход. Благодаря, господин председател, господин комисар, благодаря, че сте тук. Имам въпрос относно пакета за шосейния транспорт. Той със сигурност има важен социален аспект, а именно той е свързан и с директивата за командироването на работници. Нещо свързано и с шофьорите на камиони и минималното заплащане за тях. Знаете, че има процедура по нарушение в момента и въпросът ми е, смятате ли, че ще има забавяне в преговорите или ще има забавене на сделка по този социален пакет, защото съда още не е излязъл с решение. Благодаря. Изабела Демонти има думата. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук с нас. Много от въпросите вече бяха споменати. Въпросът ми е, как възнамерява комисията да работи от тук нататък, за да подобри стратегиите в областта на въздухоплаването, защото това е тема върху която трябва да се съсредоточим. Както каза и другата колега от Италия, това е много важна тема. Относно финансирането, тук трябва да разгледаме характера на инвестициите и условията, при които те се предоставят. Трябва да гарантираме, че е, нещата не отиват в грешна посока или вървят неконтролируемо. За това е необходим съответния мониторинг, за да са съответстващите на плановете председателя. Благодаря ви. Аз имам въпрос относно товарния превоз. Също съществува проблема с фиктивните дружества. Трябва да има възможност за контрол, така че един водач на товарно превозно средство от Румъния да може да бъде контролиран независимо къде извършва транспорта. Една трета от пилотите, да речем при Ryanair, не са назначени, плаща им се само когато а, летят и да речем един пилот с 39 градуса температура трябва да си помисли дали да отида да извърша този полет или не, защото иначе няма да получа пари. А тук отпира въпроса до сигурността. Сега относно таксата МАУТ. В вестника Зонтакс Аргемайна Цайтунг беше посочено, че ако и други държави членки последват този пример, ще стигне и до други примери, свързани с висшето образование. Един студент в Австрия, който е местен, не получава стипендия, други отвън не и така нататък. Същото се отнася и до престоя в болниците. Ако този принцип се прилага навсякъде във всички области, Европа ще рухне. Не трябва да се подаваме на националния егоизъм. Не разбирам защо Юнкер е поступил по този начин, като говорихме за общи, за фиксирани такси всеки може, разбира се, да се оплаква, когато идва от чужбина и трябва да плаща тази такса малт, малт по а, германските магистрали. Това което четем във вестниците, не ни харесва, но това го е направил Юнкер, а вие сега трябва да а, отговаряте за неговите постъпки, но така или иначе такъв тип действия не ам, водят Европа напред, точно обратното дърпят, дърпатия назад. И сега имате думата. Thank you, chair. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. Винаги, когато идвам в парламента, е, имам усещането, че е ново изслушване. Защо ли? но ще се опитам да отговоря на въпросите ви възможно най-подробно, председателя, защото сте много добра. Имаше въпроси относно автомобилно водените шофираните коли. Тук трябва да сме много наясно с текста. Новата система за интелигентен транспорт включва определени услуги, включващи така наречените свързани транспортни средства. И този списък съдържа всички услуги и функции относно по-добрата безопасност по пътищата, нещо, което искаме да се приложи до 2019 година. Това на първо време. На второ време ще се работи по така наречените кооперативни превозни средства, където се засилва комуникацията между инфраструктура и превозно средство и между превозните средства. Надяваме се този втори етап да бъде завършен до 2030 година. Това е предположение. И след това идва следващата стъпка автономно шофираните автомобили. Тук има много юридически въпроси, които да се изчистят и тук сме по-малко амбициозни. Искаме да постигнем пълна автономия до 2050 година, като това предполага всички въпроси да са уредени. Така че сроковете са много, но и стъпките, които трябва да предприемем, са много. Не мислете само за Германия, помислете за Румъния, България, Гърция и други е, страни по, по политиката за сближаване, така че трябва да гледаме реалистично и нивата на проникване на тези политики няма да са еднакви навсякъде. Така че когато говоря за амбициозен план, говоря за целия Европейски съюз като единно пространство на транспорт. Със сигурност някои държави ще преминат към периоди на изпитвания на много по-ранен етап, защото са готови за това. Виждаме, че на летища, университетски бази вече има автономни автомобили, така че този процес ще върви постепенно и аз подкрепям тази идея. Относно частното срещу държавното, тук има различни бизнес модели, които се развиват не само поради новите възможности на превозните средства, а и поради възможностите от е, различните цифрови платформи. Има коли, споделяне на авто... споделени пътувания с автомобили, различни видове транспорт, особено в градовете, но това не означава, че тези модели са свързани с автономния автомобил. Просто модела на управление и използване на капацитета на използването на автомобила е различно. Виждаме такива модели в повечето столици в Европа и повечето от тях вървят в посока пълно електрифициране на автомобилите, защото градовете са особено подходящи за това, за следващата стъпка декарбонизирането на транспортния сектор, независимо дали става въпрос за частни автомобили или обществен транспорт, да се използват електронни превозни средства. Говоря за шосеен транспорт, когато говорим за въздухоплава, замърсяване, говорим за биогорива, а когато говорим за ем, пристанищата, за втечнен природен газ. Освен това, това е свързано с е, друг въпрос, е, който има отношение към електрифицирането. Насърчаваме кметовете да прилагат декарбонизирането и в обществения транспорт. И от 1 декември с е, Европейската инвестиционна банка обявихме един нов инструмент, за който ви обещахме през Рот, в Роттердам миналата година за инвестиране в чисти превозни средства. Така с ЕИБ и съвета в областта на транспорта успяхме да го обявим този инструмент и вече има водени преговори по три примера. Единия вече се изпълнява за електрифициране на обществения транспорт в град Рига, където са загубени, закупени 80 електрически автобуса. Надявам се все повече такива проекти да има. Един от тях е във Франция, друг в Испания. И също така насърчаваме градовете да обединяват поръчките си за електрически автобуси, за да постигнат по-добри цени. Така че ще продължим да работим по нови инструменти за инвестиции, тъй като текущата Надяваме се това да ни помогне да засилим цифровизацията и декарбонизацията в транспортния сектор, както сме обявили в нашата стратегия. Относно делото за Боинг и Airbus, знам, че се подготвят две дела. Едното ще е срещу Боинг. Това ще, това ще установи важен прецедент в въздухоплаването и ще е важен прецедент. На 28 ноември беше обявено, че новия модел на Боинг е в нарушение на международните правила за въздухоплаването освен това, панела в щата Вашингтон обяви, че субсидите там зависят от местно произвеждащи компоненти, нещо, което е забранено. Това обаче не е окончателно решение, това производство предстои да бъде обосновано. Освен това, имаме и резултати от решението относно Airbus – те не са положителни. Но от Airbus ми потвърдиха, че адаптират, се адаптират към някои от предизвикателствата предвид финансирането на производството на самолети Airbus и обещаха да направят необходимите корекции. Но основното голям, големия казус е този срещу Боинг. Относно Китай, Имаше няколко въпроса относно Китай. Миналата година в ноември подписахме платформа за свързаност. Това е важна рамка, в която ще продължат отношенията ни с Китай. И каквото се случва в тази платформа, се случва двустранно реципрочно. Идеята е да обединим усилия за стратегическо планиране на инвестиции, особено в областта на ЖП свързаността между Китай и Европейския съюз. И имаше изключително успешна политическа среща в Пекин тази година, през юни месец. И в резултат от нея се съгласихме да приложим подхода на основан на коридори, както при ТНТ, и страните да участващи в коридора, да участват съвместно в планирането. И двете страни посочиха проекти, които могат да са предмет на съфинансиране не, и държавите членки бяха поканени да предложат проекти. Шест проекта бяха предложени за да участват и миналата седмица ги представихме в Пекин и получихме първоначална обратна връзка. Така че нещата тук се движат в правилна посока. Както казах, става въпрос за правила за свързаност, по които има съгласие в рамките на платформата. Има редица опасения, но важно е и нашите държави членки да спазват европейските правила, когато се съгласяват с проекти с Китай. Това означава обществените поръчки да дават равни възможности на дружествата изпълнители. И освен това, поканихме колегите от Китай да се уверят, че спазват европейските стандарти. Знаем, че в Полша имаше някои предизвикателства, тъй като полското правителство отхвърли финансиране от китайска страна. Поддържаме постоянна връзка с двете страни по е, ЖП линията Будапешта, Белград, където имаше опасения относно стандартите. И също така казахме на всички държави членки, че ако не спазват европейски стандарти, ще започнем процедури по нарушение. Това обаче не означава, че не сме отворени за китайските инвестиции. Напротив, сме, но според вече установените правила относно таксите за, по германските автобани. По този въпрос ще бъда пределно ясна. Чух решението на министър Добрин относно посоката, по която ще се върви. И тук трябва да кажа, че още в самото начало на преговорите с Германия за въвеждането за механизъм за такса, комисията ясно очерта условията, при които бихме одобрили такъв закон. Първо, пропорционалност и второ, решението да е недискриминаторно по характер. Същевременно поканихме всички държави членки, не само Германия, защото ние подкрепиме принципа, че замърсителя е този, който плаща. Това е и наш работен принцип. Приканихме всички държави членки да го спазват. Освен това, да вземат предвид възможността за таксуване на база на пропътуваното разстояние. Но това е само едно предложение, не е закон. Когато говорим за европейско решение, разбира се, по него ще се, те първо ще се водят преговори в съвета. Нашето предложение до година ще върви в тази посока. Председателя Юнкер е, обсъди въпроса с Германия, но той през цялото време подкрепяше под предложеното от нас и нямаше друго възможно решение. Решението трябва да е пропорционално и недискриминаторно. Какво постигнахме? Аз подкрепям предложението на масата. И на първо място Германия постигна добра пропорционалност относно тол таксите. 2,5 евро за такса за 10 дни, което е добра пропорционалност спрямо годишната винетка. Тази такса ми се струва уместна. Разбирам, че такси, които не са били налагани по аутобани, може да изглеждат, това може да изглежда твърде високо, но в Германия от край време има такива тол такси. Друго нещо, което според мен е важно, не бива да забравяте, че не мога да се намесвам навсякъде, но мога да се намеся при процеса на определене на формулата за таксата. Та, тук разделихме е, таксите за е, тол таксите по пътищата. Но е, това са две различни системи, но не мога да кажа на Германия как тя ще определя тол таксата си. Това е предмет на друго обсъждане. Но по-настоящем таксата, която ще се урежда с транспортните законодателства, е отделена. И от, самия, от самото начало на процеса се бори за това решение. Така че е, таксите и тол таксите по пътищата ще са две отделни теми. Това е за сега решението. За сега нямаме преразгледан модел за Европа ще получите предложението ни през април до година, надявам се. Това е целта ми като срок. Ще има електронни тол такси и преразглеждане на европейската винетка, след което ще обсъдим въпроса допълнително. Но трябва да ви кажа, че още не сме подписали нищо, защото трябва да видим какъв ще е германския закон, който ще се обнародва в Народен вестник и едва тогава ще мога да защитавам определена позиция. По-настоящем изчакваме. Решихме да изчакаме, докато видим какво ще реши немския законодател. 868. 868. По него работим от година и половина само. Знам, че не е много бързо на всички ни се иска вече да беше готов, но това е част от инструментариума в преговорите ни за, в областта на въздухоплаването. Става въпрос само за един инструмент. Не е част от е, широко обхватното споразумение, а е само инструмент, с който ще се работи. Надявам се в началото на до година предложението да е готово и да можете да го разгледате. Аз постоянно искам, натискам да се отбележи напредък по него, защото е време да имаме този инструмент. Той не е толкова належащ за първата фаза, а по-скоро за последните, но ни е важен в инструментариума, за да може той да проработи. Опасявам се, че няма да ми остане време, а искам да разгледам един въпрос, поставен от много от вас, а именно шосейния пакет. Нека ви дам малко по-подробна информация от, за него относно социалните права по-конкретно. На първо място, за тези важни елементи каботаж, минимално възнаграждение, търсене на най-благоприятни условия. Искам да имаме един балансиран европейски пакет, който да е приложим за целия европейски пазар. Фиктивните дружества, така наречените дружества Пощенска котия. Тук вървим в посока дружеството да бъде регистрирано там, където се извършва по-голямата част от стопанската дейност на дружеството. Надявам се, че по този начин ще можем да разрешим проблема. Другото решение цели обмен на информация. За да се гарантира, че в обмена на информация се обхваща не само пътната безопасност, но и социалните правила. Ето това сме предложили ние. Целим по този начин да идентифицираме операторите, възползващи се от правната система и за да можем да предприемем съответните действия, за да гарантираме за равни условия. Третото правило – капотажа. Тук няма, правило. Тук няма да променяме условията изцяло, а ще работим с държавите членки, за да знаем, че имаме едно и също разбиране за приложимите правила. Това е намерението ни, това ще ви предложим. Според мен интересно предложение е, вместо да се броят броя вземания на товар при връщането да се разглежда пропътуваното разстояние в рамките на периода, в който камиона трябва да напусне държавата. Това ви го казвам за информация. Ще се срещам с всички е, сдружения на превозвачи. Това ще стане през януари, тук в Брюксел. От всички държави членки ще има представители и с тях ще проведем конструктивен диалог минимално възнаграждение. Тук също имаме сериозно предизвикателство, защото то раздели Европейския съюз на два лагера и двата от които силни. Мисля обаче, че имаме общия интерес да намерим европейско решение на въпроса. И в директивата за командироването на работници, мисля, ще ни е необходимо изключение за транспортния сектор, сектор и се радвам, че колегата Тайсен е съгласна с това решение относно директивата за командироването на работниците и за работещите в транспортния сектор, но са ни необходими добри нови решения не мисля, че можем да работим с това, което е предложено за сега. Важ... Мисля, че ще ни е необходимо да отидем по-далеч и да се спрем на решение, което да разсее притесненията и на двата лагера. Друго, което искам да подчертая в тази област е да ви помоля да ми помогнете да избегнем фрагментацията в рамките на единния пазар, защото ако допуснем фрагментиране на пазара, това ще е края и на самото му съществуване. Трябва да намерим решение, което да е приемливо за всички. В допълнение бяха направен коментари, свързани с употребите с тахографиите. Ние ще изготвим нови технически спецификации за тахографите и ако парламентът, съветът са готови да вървят напред, аз вече съм готова. Мога още утре да направя предложението. Сериозно ви говоря, новите технологии си на лице, може да ги използвате и ам, ако дадете зелена светлина, разпространението може да стане много бързо. Нещо друго, което ще е част от пакета, но все още не е включено в списъка. Получаваме все повече отзиви от държавите членки в тази област и е свързано за камиони под 3,5 тона. В момента там също има много злоупотреби и се надяваме, че службите ще разгледат въпроса по-отблизо и ще предприемем действия, но по този въпрос все още нищо не е черно-бяло. Това са само слухове. I share the frustration, my dear colleagues. I do. I can... Споделям недоволството на колегите, свързани с проблема с Гибралтар. Приемам идеята за специален пратеник, но тук става въпрос и за суверенитета на две независими държави членки. Аз също съм много ядосана. Не съм предполагала, че ще се стигне до нещо такова в европейската ни политика. Приканвам Испания и Обединеното кралство да се споразумеят. Госпожа Могерини също отправи призив към тях, но Европейския съюз няма правни инструменти за да реагира. Всичко завити, зависи от Испания и Обединеното кралство. Прикамвам всички вас да направите всичко, което е по силите ви, за да подкрепите провеждането на диалог между двете страни, за да се намери окончателно решение. Защото цялата авиация страда от това. Милиарди евро се губят всяка година, защото липсва ефективността, проистичаш от единото европейско небе. Имаме решения. Не знам какво ще, ам, какво ще стане. Всички са много ядосани, всички търсят решение. Надяваме се, че то ще бъде намерено. За Юбер. On Uber case, uh, as... Случая е свързан с Uber, както и вие подчертахте. Uh, решението е правилно държавата членка да определи дали става въпрос за транспортна услуга или не. Все още не съм не съм спряла действа в тази област. Е, таксиметровите услуги, които се предлагат, е, са такива, които се предлагат на място. Трябва да се намери решение, което се отнася до всички. Имам безпокойства, свързани е, не само с Uber, ами с економиката на споделянето. А, да, понякога се разбиват, разбива местния монопол чрез а, тези платформи, но чрез тях се създават монопол на глобално ниво. Колегата Московичи се опитва да да наложи принцип да се плащат данъци там, където се трупат печалбите. Това ще е голям пробив. На следващо място, какво ще се случи обаче, обаче с заетите лица? Що се отнася до економиката на споделянето, размерите са значителни и хората, които предоставят услуги, не винаги са обучени и разполагат се с съответния професионален опит. И ще продължим да се занимаваме с тези въпроси, ще търсим европейски решения не само за Uber, ами за всичко, което е свързано с а, економиката на споделянето. Относно целите, нека да ви а, дам някои от данните, с които разполагаме за безопасността по пътищата. Както знаете, тази област също е проблематична. Моите служби и всички заинтересовани страни работят съвместно и се надяваме, че ще намерим решение. 135 хиляди случаи на сериозно пострадали хора а, на година. 100, 135 хиляди на година. Много семейства са засегнати. 26 хиляди от случаите са смъртни, 26 000 смъртни случаи на година. А, данните са доста обезпокояващи. Но да, ние разполагаме с данните, но не вървим напред. Разполагаме с данните, но за да стигнем до а, тези цели до 2020 година, трябва да намерим начин да а, направим стъпка напред. Защото и в момента най-успешните страни тъпчат на място. Да се надяваме, че технологиите ще могат да са от помощ. С тази система за интелигентния транспорт се опитваме да въведем определени функции в а, превозните средства, дигитализацията вече навлиза във всички видове транспорт и това ще е от помощ да се надяваме. Следващата година, възоснова на доклада, свързан с сериозните происшествия по пътищата, ще можем вече да определим целите. 16 държави членки са предоставили информация за тези сериозни происшествия по пътищата и до март следващата година ще се опитаме да имаме поне някакъв модел, с който да разполагаме и възоснова на който да предоставим кои, възоснова на който да изготвим реалистични цели за намаляване на происшествията по пътищата ще има неофициален съвет, ще има много голяма конференция, свързана с безопасност, безопасността по пътищата. ОНЕК също ще вземе участие. важно е всички заинтересовани страни да поемат ангажимент. Полша наистина подобри статистиката си. Работим с 20 трима представители на заинтересованите страни. Подходът е холистичен, всеобхватен, но наистина много усилия са необходими, за да се отбележи напредък проектът Едуард. Това наистина е голяма стимул. Много държави членки Участвах в деня, в който да няма происшествия по пътищата и наистина беше така. Това все пак е положително развитие. Има и някои други въпроси, на които ще а, ви отговоря. на четири очи и така. А, сега трябва да продължим при затворени врата. Следващото заседание 25 януари от 9 часа. Сега при закрити врата ще проведем заседанието на координаторите. Всички координатори могат да участват, както и депутатите, които имат желание, но заседанието няма да бъде излучвано.